декларация с протест против екзекуциите. Запитах службата за външни действия и какви конкретни стъпки ще бъдат предприяти, за да изпълни Тайван заявената си цел да премахне смъртното наказание. Дали са сериозни тези намерения или са палиативни? и дали а, и кога е поставен въпросът за смъртните наказания в контактите с тайванските компетентни органи. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, както се знае добре, Европейският съюз има принципна позиция за забрана на смъртното наказание – на 21 декември 2012 година беше извър... бяха извършени 6 екзекуции в Тайван. И госпожа а, направи много силна декларация, осъждайки извършените екзекуции и замолвайки Тайван да възстанови мораториума. Това е декларация, която последва позициите заемани от Върховния представител във връзка с екзекуциите през 2010 и 2011 година. Ние приветстваме факта, че е, членове на Европейския парламент, включително председателят на тази подкомисия, са изразили загриженост и е, правят изявления за осъждане на екзекуциите. Правилно е да се каже, че е, екзекуциите през декември пораждат истински разисквания, дебати в тайванското общество под ръководството на неправителствени организации, особено Съюзът на Тайван за отмяна на смъртното наказание. Освен това, членовете на консултативна група към Министерство на правосъдието във връзка с изпълнението на различни наказания подадоха оставка по повод на тези екзекуции. Е, тайванските е, органи е, са критикувани за това, че не прилагат нормите за помилване и, за съжаление, като че ли не се стремят на практика към отмяна на смъртното наказание. Това е нещо, за което може да се съжалява, защото неколкократно са били давани уверения от страна на Тайван, че ще предприеме мерки за отмяна на това наказание положителен план може да се каже, че тайванските органи полагат усилия за ограничаване на случаите, в които се предписва наказание смъртно в наказателния кодекс. Така, например, е отменени, отменени са нормите, които са изисквали задължително да бъде наложено смъртно наказание и сега вече се предвижда наказанието да може да се обжалва в открито заседание, докато преди това ставаше в закрити заседания само на основата на писмени доказателства. Като цяло, като се има предвид Високият брой е, постановени смъртни присъди през 2011 те са 16, а от 2010 15 екзекуции са е, извършени. Администрацията на нашата служба е на мнение, че тайванските органи не са постигнали достатъчен напредък. Ние искаме да бъде обявен незабавен мораториум върху смъртното наказание като първа стъпка към евентуалната му отмяна по въпросът как и кога е, е поставяла нашата служба Въпросът за смъртното наказание в контактите си с тайванските органи. В настоящия случай службата и парламентът предприеха действие в момента, в който тайванските медии започнаха да спекулират, че ще е, бъде отменено наказанието. Заместник председателя на подкомисията Метин Казак и аз посетихме Тайван още ноември месец и на място поставихме въпроса за мораториум. След декларацията на върховния представител, е, господин Фредерик Лапланш, представител на Европейския съюз в Тайпе, е, писа на най-високо поставени служители, съобщавайки им съдържанието на декларацията и предприе и други постъпки, откроявайки факта, че е за Европейския съюз положението със смъртното наказание се влушава от 2010 година и това противоречи на целите заявени от тайванската администрация с оглед на неговата отмяна. Освен публичните декларации и постъпки са използвани и други механизми от наша страна от 2010 година за утвърждаване на идеята за отмяна на смъртното наказание. Включително ние отправяме послание чрез тайванските, чрез тайванските медии. На 3 януари тази година економическата и търговска служба на Европейския съюз в Тайпей организира а, обсъждане с тайвански медии във връзка с смъртното наказание, ние отхвърлихме критиката, че нашата позиция за смъртното наказание съставлява намеса във вътрешните работи на Тайван. При, припомнихме, че отмяната на смъртното наказание е универсално право на човека, което трябва да бъде признато навсякъде за всеобщото благо на чу, вечеството. Тази среща беше широко отразена в медиите и, в телевизии, и от телевизионните канали. Също така на своята веб страница ние заемаме позиция и отразяваме опасенията на тайванския народ във връзка с изпълняването на екзекуциите. През 2012 година бяха проведени два семинара за практикуващи юристи, прокурори, адвокати и съдии от Тайван и Европейския съюз с цел обмен на мнения по въпроса за смъртното наказание. Подобни прояви ще има и през 2013 година. Сътрудничеството с тайванското гражданско общество за е, отмяна на смъртното наказание е неразделна част от нашите усилия. Е, ние сме съфинансирали е, проект на е, местната федерация на неправителствените организации, борещи се за отмяна на смъртното наказание и този проект в момента е в процес на разработване. Благодаря, господин. Карин, за а, вашето детайлно изложение. Нямам въпроси, но господин Танък има въпрос. Благодаря, господин председател. Аз участвам в групата за приятелство с Тайван на Европейски парламент и моята политическа група ЕКР няма а, позиция по отношение на смъртното наказание върху лица, които са извършили предомишлено убийство но искам да кажа, че лицата, които са били екзекутирани, са били виновни за много тежки престъпления. В е, Китай има групи, които практикуват Фалунгонг. Е, Гонг които твърдят, че едно от лицата е било екзекутирано целенасочено, за да се е, вземат неговите органи. Мисля, че е, това е неправомерно обвинение. Е, мисля, че е много по-вероятно семейството да е дало съгласие е, за това и мисля, че това е обидно твърдение, което трябва да се премахне Япония, Индия и Съединените щати, които са едни от големите демокрации и важни търговски партньори за Европейския съюз продължават да прилагат смъртното наказание. що се отнася до щатите, това е в някои щати и това е въпрос, който може да бъде обсъден. Тайван е демократична държава, има върховенство на закона на съдебната система е независима и по настоящен в парламента няма мнозинство в подкрепа на премахването на смъртното наказание. Правителството е заявила принципната си позиция против смъртното наказание, но на този етап това е невъзможно да стане поради липсата на демократична подкрепа. Става дума за смъртно наказание за хора, извършени много тежки престъпления. Благодаря, господин Танък, Това е ваше лично изказване или позицията на вашата политическа група? Господин Танък отговаря без микрофон. Тъй като това обсъждане по процедурата на въпросите не се предвижда е, дебат, но много се радвам, че се насърчават страните, които имат политика за премахване на, мър... на смъртното наказание, защото доказателствата показват, емпиричните доказателства показват, че а, смъртното наказание само по себе си не намалява броя на тежките престъпления. След това в Нью Йорк, в третата комисия, е, където се обсъжда смъртното наказание, сме готови да изпратим делегация. И е хубаво да се вземе предвид и положението в Тайван и евентуалните по-нататъчни разисквания там. Стигате да изберат пътя на повечето държави, а не на няколкото държави, които все още прилагат смъртното наказание. Благодаря. От тук нататък преминаваме към актуалната информация относно неотлож... неотложните ситуации. Когато работим по дневния ред, много често е, планираме да обменим информация за различни страни и проблеми обикновено времето не ни стига и сега питаме едно формат, а именно да дадем възможност на Европейската служба за външна дейност да направи изказване по тази тема, по-конкретно за Катар, който е много важен в региона на Персийския залив и в арабския свят като цяло, както и в глобален план, тъй като там има важен медиен център. Откакто съществува Алджазира, всички ние в глобален план сме много по-добре информирани за начина на мислене и за дебата, който тече в арабския свят. По-рано информацията ни беше по-скоро външна, а, чрез погледа на BBC, а сега самият факт, че съществува Алджазира, ни предоставя много повече информация за случващото се в арабския свят и е, това е богатство за всички извън арабския свят. В Катар правителството заявява, че се разглежда като прогресивна сила, която настоява на свободни медии. Има плурализъм на медиите и ам, се дава възможност за работа на Алджазира. Има и Център за медийна свобода. чието съществуване показва голем интерес към свободата на медиите. Ако погледнем случващото се в страната, виждаме, че наскоро им, е имало съдебно решение господин Мохамед Ибн Алдеб Аладжами, поет, да бъде осъден на смърт след несправедлив процес. За нас това е сериозно решение на правото на свобода на словото. Работи се и по нов проект Закон за медиите в Катар. Трябва да го следим внимателно. Доколкото разбирам, има една доста неясна формулировка, която се намира, може да бъде намерена и в други страни, а, която казва, че се предвиждат санкции в случай на критикуване на правителството. Нито на правителство не иска да бъде критикувано, това е ясно, но този тип неясни формулировки могат да доведат до произвол при арестите. Друг важен въпрос е мигрантите в Катар. 80% от хората, които живеят в Катар са е, работници, иммигранти, които са много уязвими и е, често се подлагат на експлоатация. Има проблеми с синдикатите, има система на спонсорирана заетост и на практика нетите лица много трудно но могат да си позволят да останат в страната. Това е начин да се контролира миграцията. Редовно се конфискуват и паспортите на тези хора. През 2022 година ще се проведе световната купа по световното първенство по футбол – в Катар. И по тази причина се предвиждат множество строежи. На... Пожелаваме на Катар успех като организатор на това първенство. Също време трябва да се има предвид, че когато има такава сериозна строителна дейност, има много а, голямо ангажиране на работници и мигранти. Трябва да се мисли за тяхното положение. и Много от колегите ни в момента са на заседанието на комисията по външни работи. Ако погледнем външната политика в Магреб, например, виждаме, че Катар действително е много активен. така че външната политика на Катар е активна и може да се говори с представителите на Катар за това как биха могли да помогнат за разпространяване на правата на човека в други страни. Господин Антониус Александридис е тук от Европейската служба за външна дейност. Не знам, а, нямам информация за, за конкретната ви позиция. Можете ли да се представите? Благодаря. Госпожо председател, с ваше разрешение ще дам думата на колегата от географския отдел който ще засегне един от въпросите. Аз самия ще говоря за медийния закон и за а, работниците мигранти. Първо, госпожо председател, благодаря за това, че поставяте този въпрос в дневния ред. Много се радваме, че нашата служба има възможност да направи коментари по положението с правата на човека там. В резюме, нека най-напред да кажа, че има ограничение, разминавания с стандартите за правата на човека, но въпреки това Катар е предприел положителни стъпки. Искам да припомня на почитаемите евродепутати, че Катар е приел нова конституция, която вече е влязла в сила. Е, тя съдържа е, по-съвършени норми за защита на правата на човека в сила е от 2005 година. Европейският съюз намира е, за положително и това, че Националната комисия за правата на човека работи като орган за проследяване на нарушенията на място. Смятаме, че докладите на тази комисия значително ще допринесат за подобряване на положението. Що се отнася до медийния закон, новият медиен закон е одобрен от кабинета, но още не е в сила, въпреки множеството обявления в противна посока. Беше казано миналата година, че медиен закон ще има скоро. Сега действа закон 8 от 79 година. Новият закон трябва да включи и печата и електронните медии. Според министъра на културата, новият закон ще забрани наказателното преследване на журналистите и Върховният съд няма да има възможност да се произнася по дела срещу журналисти. Освен това, Нашата делегация е получи информация за новия проект, в смисъл, че журналистите няма да могат да критикуват приятелските на Катар страни, трябва да се изясни кои са те, нито пък членове на кралското семейство. Тук трябва да се прецени кой е член на кралското семейство. Шурас, съвещателния комитет, е поканил всички главни редактори в Катар да коментират проекта на закон и да направят своите предложения. Съвещателният съвет също е заявил, че може би за интернет и за социалните мрежи ще е необходимо отделно законодателство. Вестниците помолиха да бъде изпълнено тяхното изискване да има отделен закон, когато се смята, че журналисти са нарушили нормите на новия закон, когато той влезе в сила. През август месец, и това е последната информация, която имаме за медийния закон, са взети предвид някои от тези искания с оглед на проектите. Що се отнася до работниците мигранти, е, ние споделяме вашите опасения, госпожо председател. Е, това е 80% от катарското население. Е, всички привилегии в страната са предоставени само единствено на собственото и население, но не и на мигрантите, работници те и техните права зависят изцяло от работодателите. Положението малко се е подобрило в сравнение с преди, но не напълно. Сега, например, е, работодателите трябва да дадат съгласие преди да се даде разрешение за напускане на страната от е, някой работник. Но е, през февруари 2009 година влезе в сила нов закон, който забранява задържането на документи за самоличност, частност паспорти от работодатели. В специфични обстоятелства на основание съдебен акт може да се излезе от страната без разрешение от работодателя. Сега системата е малко по-гъвкава, но би трябвало да очакваме нейната отмяна в бъдеще. Европейският съюз е много активен в тясно сътрудничество, разбира се, с катарските е, компетентни органи е, за усъвършенстване на тази така наречена система на е, спонсорство. Сега вече е публикувана брошура с насоки правата и задълженията на работниците. Те, са, тези брошури са разпространени от Министерство на заетостта. Трудовото законодателство дава на работниците възможност да стъчкуват, но те нямат много възможности да упражнят правото си на а, практика. А, не се обхващат от трудовото законодателство хората, които помагат вкъщи домашните помощници. Те работят много дълги часове, често пъти срещу тях има психически и физически турмоз. Чужди страни са създали сигурни квартири и жилища, където да подслоняват свои съграждани в случай на нужда. Около 700 са оплакванията годишно за нарушение на правата на работниците. Огромната част от тези оплаквания са свързани с тези чуждестранни работници и мигранти и с системата на спонсорство първи приоритет за нас е да подобрим положението на гражданите на държави членки на Европейския съюз, които работят там. А, ние провеждаме редовни срещи с посолствата на засегнатите страни и се опитваме да разработим успоредни инициативи, е, чрез които да помогнем на катарските органи да усъвършенстват системата на спонсорството. Благодаря, госпожо председател. А сега давам думата на колегата Шаван. Благодаря, господин председател. Аз се занимавам с е, страните от Паристийския залив в рамките на СВД и искам да направя няколко коментара по отношение на присъдата срещу господин Ладжа от 14 ноември, която бе широко разпространена в медиите. Доста е необичайно да има такава ситуация в, в Катар. Някой да бъде осъден на смърт а, по обвинение за подбуждане към сваляне на режима това е решение на първа инстанция. Изразили сме своята, е, своето безпокойство. Няма е, делегация на Европейския съюз в Катар. Делегацията в Риад е, има обжалване, както знаете, юристите е, адвокатите на обвинение повдигат сериозни възражения по отношение на справедливостта на процеса, надяваме се, че е, присъдата ще бъде отменена на втора инстанция. Като е, цяло, да, в Катар по някой път има осъждане на смърт, но от 2003 година насам тези присъди не са се изпълнявали. Има 40 души, които са осъдени на смърт в момента, които не са а, били екзекутирани, включително и 7 души участвали в а, опит за преврат. Обсъждаме с Катар положението на работниците иммигранти и останалите повдигнати въпроси на срещата на високо равнище и планираме посещение на високо равнище скоро, в рамките на първата половина на годината и се надяваме, че ще има възможност да обсъдим тези неща в повече подробности с катарските власти. Е, на 24 и 25 април ще имаме и среща в Брюксел с представителите на страните от Персийския залив. Ще обсъдим и този въпрос. Благодаря много, господин Бенуа Шепас. Извинявам се, че не ви е, представих предварително. Доста информативна бе информацията предоставена от вас и аз нямам допълнителни въпроси. Искам само да спомена, че когато разглеждаме положението в арабските страни, много често се повдига въпроса за мигриращ, работниците мигранти, включително и а, тези, които са граждани на съответната страна. В Комисията по външни работи има доклад, който се занимава именно с а, работниците мигранти и начинът по който а, тази тема се засяга в работата на Европейската служба за външна дейност. Доста е, много са темите, по които работим, но тази тема е, не трябва да се пренебрегва. Може да се работи евентуално на, в регионален план за подобряване на ситуацията. Защото по някой път има сериозни проблеми включително и в посолства, в страни като моята в Германия има хора работещи в условията на робски труд. А, нещо, което е недопустимо. И така, благодаря отново. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения с господин Тойерман, председателя на работната група на съвета по правата на човека за предстоящите за приоритетите на Европейския съюз в тази област. Заповядайте, господин Тойерман. Hallo, so, um, thank you for coming. Благодаря ви много че присъствате на заседанието на Комисията по правата на човека. Много често говорим за това как може да се подобри работата ни или да се интензифицира тя на ниво ОНЕ. Има а, представителство на Върховния комисариат тук, в Брюксел. Често каним и специалните представители. И е много важно да се мисли точно как в международен план може да напредне работата по правата на човека. Приветстваме факта, че Нави Пилай, е върховния комисар, смята, че е много добре това, че Европейския парламент следи внимателно случващото се в съвета по правата на човека в Женева. И миналия път видяхме, че като цяло присъствието и дейността на Европейския съюз в Женева е, е, е, е силно приветствана в Женева, защото нашият регион е един от регионите, които най-сериозно се борят за правата на човека по света като цяло, възоснова на много сериозни принципи. Ако сме по-самократични, разбира се, бихме могли да постигаме още по-добри резултати. Внимателно проследяваме дебатите в Женева Въпросът е, е винаги е, питаме какво може да се направи за борбата срещу расизма, срещу ам, изказванията, съдържащи омраза и неофашистски призиви. Така че много е, бих се радвала да ни направите препоръки за това как в Европейския съюз а, и тук в Европейския парламент можем да, да направим нещо, за да се продолеят тези въпроси. Това беше един по-общ увод. Разбира се, работата на съвета по правата на човека винаги е а, по конкретен дневен ред. И във връзка с 22 то заседание на съвета по правата на човека, искам да попитам какво точно е включено в дневния ред, какви са приоритетите на Европейския съюз а, за това заседание. Вие се върнахте от Женева вчера. Обсъдихте, е, те, обсъдили сте тези неща там. Планираме делегация е, в Женева от 27 феврари до 1 март. И както всяка година, работим по резолюция по въпроса. която вече е готова на 80%, но е добре да ви слушаме и да видим дали можем да я развием. В рамките на съвета по правата на човека се разглеждат различни страни, които се обсъждат и тук, в нашата комисия. Затова за нас е много важно какви са решенията, които сте взели вчера. Благодаря ви много, господин Торман. So much, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за това, че ме покани, за да обсъдя с вас е, въпросите, които ще бъдат представени на поредното заседание на съвета по правата на човека. Благодарни сме за силния интерес на вашата подкомисия и на парламента като цяло към а, е, работата в рамките на ООН, трета, на третия комитет. А, е, който вие цитирахте и на съвета по правата на човека. Както казахте, третият комитет ще заседава почти едновременно с съвета по правата на човека в Женева. Очакваме с голямо нетърпение вашето редовно посещение. То се подготвя. Също така ние много внимателно следим резолюциите и докладите, които приемате. Вие се опитвате максимално да се възползвате от е, е, съществуващите механизми при нас, специални докладчици и прочие, и това за нас е, е изключително положително. Дали докладате по конкретна тема или за отделна страна, трябва да го използвате по пълноценно, защото тези механизми следва да бъдат използвани. Значи и механизмите, и заключенията, до които се стига понякога да се реши един въпрос не е удобно, но нашата воля за защита на правата на човека следва да ни помогне. В работната група на съвета ние много се радваме на специалните докладчици, много се радваме на констатациите на специалните докладчици и на докладите. Това са за нас ръководни насоки. И е много редно, когато се говори за правата на човека, да се използват всички налични източници от страната на ООН. Миналата година много време е, посветихме на стратегическата рамка за правата на човека и демокрацията. Е, там има и план за действие. Е, е, много силна волята ни е, за устояване на правата на човека на глобално равнище за пълноценно използване на системата. Европейският съюз се стреми е, да допринася за ефективното функциониране на съвета за правата на човека. Това, което се стремим да правим в ежедневната си работа, именно да осигуряваме такъв принос. Това, което се прави в Женева е неразделна част от нашата работа, от работата на Европейския съюз по отношение на отделни страни. Върховният представител а, има намерение да посети Женева а, и ще говори пред съвета по правата на човека а, в сегмента на високо равнище. А, ще бъде взето отношение към положението на жените, тяхното така наречено овластяване. Е, ще има и други представители на Европейския съюз е, в е, Женева в сегмента на високо равнище и ще бъдат проведени цяла поредица от срещи, многостранни и двустранни, с цел устояване на правата на човека, по-голяма видимост и по-голяма резултатност на нашата политика за защита на тези права. И много държави членки също ще бъдат представени чрез своите министерства. Нашата воля се проявява и в това, че ние се подготвяме много добре. 2013 година е втората година, в която се опитваме да направим стратегическа подготовка не само за мартенската сесия, но и за всички по-нататъчни прояви по правата на човека в рамките на ОНЕ. Септемврийското заседание, трети комитет е, натрупахме опит миналата година е, с подготовка, е, предварителното създаване на съюзи с други страни. Имаше добри резултати. Беше създаден поста на специален докладчик за правата на човека в Беларус е, също така има инициатива за мораториум върху смъртното наказание в Общото събрание на ООН и други примери могат да бъдат е, дадени. Винаги е полезно да има такива предварителни съюзи, коалиции, които ни позволяват да постигаме целите си. Значи и подчертавам значението на доброто стратегическо планиране. Е, отрано започваме, за да знаем точно какво можем да постигнем и в Женева, и в Нью-Йорк. И това беше целта на срещата преди два дни групата Кохома се събра на общо заседание с посланиците в Женева на посланиците на държавите членки. Опитваме се да се координираме и с столиците на държавите членки, с други думи. Мога днес да ви кажа какво според нас ще бъде основен приоритет през мартенската сесия. По някои въпроси все още е рано да се вземе отношение, но трябва да сме наясно с приоритетите си, за да знаем с кои трети страни можем да постигнем по-тясна договореност. Необходимо е съветът по общите въпроси да приема заключение в този смисъл, които да ни помогнат за работата ни на мартенската сесия и на по-късните прояви. Значи ще започна с положението в отделните страни. Ключов приоритет за Европейския съюз ще бъде ужасното положение в Сирия. Това продължава да бъде възлова трудност а, за нас. А, на срещата, за която а, споменах, най-напред обсъдихме положението в Сирия. На сесията ще бъде представен доклад, ще бъде съобщено какви са основните констатации. Това положение продължава да се влушава от гледна точка на права на човека, но и от гледна точка на престъпления срещу човечеството. Такива се извършват както от правителството, така и от опозиционните сили. И за това е необходимо да се оказва непрекъснато голям натиск за преодоляване на тези нарушения. Разбира се, въпросът е какво може да се направи. Съветът по правата на на човека разполага с точно определен арсенал от е, средства. Разбира се, другият основен орган, който може да се занимае с тази ситуация е съвета за сигурност. Анкетната комисия трябва да продължи е, своята работа и мандатът ти трябва да бъде продължен. Това е основната ни констатация за момент. Um, И трябва да продължим редовно да получаваме е, тази периодична информация за последните събития в страната. Трябва е, да е, се възползваме от променения състав на съвета. Може би за първ път съветът по правата на човека ще успее да приеме една категорична резолюция с консенсус в сегашния си състав като че ли съветът е готов да излъчи единогласно послание за необходимостта от отговорност и смятаме, че това ще е възможно. Европейският съюз за тази цел ще работи заедно с Съединените щати, Турция и няколко арабски страни. Това ще бъде водещата коалиция по въпроса за Сирия. Друг важен въпрос, който ще заема централно място в дневния ред. The, the е положението в Бирма, Миянмар. Там има проблеми през последните месеци. Особено положението в някои провинции, положението на политическите затворници ние постоянно поддържаме контакт с делегацията на Бирма, Мянмар в Женева и с някои азиатски страни, които имат влияние в региона вероятно ще бъде подписан меморандум за разбирателство между правителството и е, службата на Върховния е, комисар за правата на човека с цел създаване на офис на Върховния комисар на място в страната. Там ще се оказва техническа помощ, финансова помощ и е, вероятно е, това ще бъдат ключовите елементи за Бирма, Миянмар. Трябва да преценим, разбира се, защото е, ще трябва да съобразим позицията си. А, е, с последните събития. А, е, Демократична Народна република Корея. Това е другата ключова ситуация, която ще представлява интереса за нас. Е, има много сериозен призив в светлината на продължаващото тежко положение там да се поговори за създаване на механизъм за разследване на най-тежките престъпления и нарушения в отделни лагери, затвори, изчезване на хора, например. Е, все още предстоят дискусии с САЩ и други страни е, за това е, по какъв начин да се подходи точно, но вероятно на сесията през март ще бъде препоръчано независимо експертно разследване на най-тежките нарушения. Специалният докладчик също ще бъде за това. Ще се опитам да се изкажа съвсем бързо. В Иран ще подкрепим усилията на Швеция за разширяване на мандата на специалния докладчик. Също така в дневния ред на съвета ще бъде положението в Шри-Ланка. Напълно споделяме целта на съвета да бъде приета резолюция за периодично отчитане на начина по който правителството изпълнява препоръките на помирителната комисия. Службата на Върховния комисар за правата на човека току-що излезе с доклад за Мали. Мали също ще бъде възлов въпрос. Има и няколко други отделни страни, е, но ще се огранича с това, което казах до тук. През следващата сесия юни е, Белорус отново ще бъде в дневния ред. Също Южен Судан и Еритрея. Е, Судан, е, Камбоджа, Конго ще бъдат дневния ред на септември. Може би и през марта е, ще засегнем въпроса за Конго. Сега по отделните теми на предстоящата сесия един от нашите приоритети ще бъде подновяване на мандата на специалния докладчик за свободата на вярата и религията. Това е много важна тема. Заедно с други страни ще представим съвместен проект на резолюция за правата на детето. Има теми, които ще въжат не само на мартенската сесия, но ще се разискват и по-късно. Правата на жените, равенството между двата пола, насилието срещу жени. Това ще е особено важна тема и на предстоящото заседание на Комитета за правата на жените. Тук също ще имаме обща стратегия за постигане на добри резултати. Работим с някои африкански страни за подобряване на положението на лицата с различна сексуална ориентация. Ще очакваме приемане на резолюция. Участието на неправителствени организации на заседание на органи на ООН е една интересна тема. Има страни, които не желаят да допуснат такова участие и се опитват опитват да попречат всячески на него. Ще се опитаме да дадем думата на такива неправителствени организации на мартенската сесия, включително да ни запознаят и с положението на техните структури в собствената им страна. Други интересни теми мисля, че вече дълго се изказвам. Ще спомена само, че друг процес, е, е един процес на реформи е, на е, органите и договорите, свързани с правата на човека, системата на ОНЕ. Това е процес, който ще бъде от основно значение. Той ще се разисква не само в Женева, но и в Нью Йорк, защото тези органи за проследяване спазването на правата на човека са от основно значение за цялата система. От материално-техническа гледна точка, от финансова гледна точка, трябва да се преосмисли системата, защото ние се стремим към максимална ратификация на международноправните договори за правата на човека, но колкото повече страни ратифицират, толкова по-трудно е на сегашните органи да се справят с проследяването на спазването. Също така, през последните години е, е, имаше някои инициативи за самия съвет за правата на човека, е, които бяха доста проблемни и те трябва много внимателно да бъдат обмислени. Председателят, благодаря господин Тойерман. Сега сме съвсем наясно със съдържанието на е, предстоящите ви планове. Сега давам думата на членовете на комисията да задават въпроси. Госпожа Декайзер, мисля, че вие много често работите е, по въпроси свързани с правата на човека и сте добре запознати с функционирането на системата. Благодаря много. Много се радвам, че имахте възможност да ни дадете всички тези разяснения. Много добре знаем колко Важни са усилията на ООН в последно време. Е, действително е, Върши се много, но за нас, които много често се озоваваме там на място, на терена, между е, институционалните дискусии за правата на човека и реалността на място, е, се вижда, че има по някой път голяма пропаст. Бих искала да се върна към два-три елемента на вашето изказване. Първо, Съвсем наскоро имаше една голяма инициатива, която бе подета от Швейцария и е насочена към Сирия. Става дума за конкретни искания. Люксембург, Великобритания, Корея и още няколко страни се включиха. Става въпрос за сезиране на Международния наказателен съд. И сега. Моят въпрос е следният. Защо ние, е, които толкова се занимаваме с правата на човека, не участваме по-видимо, по-активно в е, една такава инициатива. Е, ясни са ми са някои от съображенията на съвета по правата на човека, но ето, има една такава инициатива, която е видима. А по-настоящем ние сме зад колисите. Това по някой път е доста разочароващо. Следващото нещо – много важно тук. Обсъждането на правата на човека да е част от политиката, но в никакъв случай да не се разглежда като отделна политика, отделна от другите. Когато се е, виждат е, сериозните ограничения в бюджета, е, които се решават и от съвета, разбира се, за е, хуманитарната помощ, например. Ясни са съображенията за бюджета, но има ли яснота, че по този начин могат да се засегнат е, и други политики – на Европейския съюз, включително и тази в областта на плавата на човека. Още е, е, един въпрос, след тези два въпроса свързани по-конкретно с Сирия. А, този въпрос е свързан с а, е, следващото заседание на съвета по правата на човека в Женева. Става дума за страните, в които има сериозни нарушения на правата на, е, човека. Не става дума за Конго, за Сирия, но става дума да кажем за Египет. Преди няколко дена бях там и доста се безпокоя за това, че се орязва от Конституцията текст, свързан с правата на човека, с правата на жените. Е, маха се текст, свързан с наказанието е, има един абзац, който е свързан с наказания е, срещу обиди. Какво означава обида? Да не би да става дума за богохулство. Е, също времено има сериозни проблеми там. И тук става дума за тежки въпроси, въпроси, които често изискват сериозна реакция. Трябва да бъдем много внимателни. Това са моите няколко коментара, но иначе като цяло наистина много добре очертахте основните теми, които са важни и за нас и мога да кажа, че работим много добре заедно. Благодаря, госпожо Декайзер. Не виждам други желаящи да се изкажат. Аз също имам няколко въпроса. Нека да ги задам и тях и след това може да отговорите на всички въпроси едновременно. Първо, когато говорихте по приоритетите, всички приоритети, които изредихте, са свързани и с нашата работа. Ето по Бирма, например. Взехме решение да излезем със становище по правата на човека в Бирма, което да бъде изготвено или от комисията, под комисията по правата на човека, или по комисията по външни работи тъй като в момента се работи по споразумение за търговията и митата с Бирма и това е важен въпрос. След това говорихме за положението в Рохингас и ще има най-честно, най-вероятно делегация там. Казахте, че една от основните ви цели е да се постигне съгласието на парламента да се отвори представителство, може би не в Найпидо, но поне в Жанкун, за да бъдем близо до хората, с които работим. Всичко това е свързано и с финансирането от страна на Европейския съюз за работата на ОНЕ, защото а, ние предоставяме 4 милиона на службата на Върховния комисар а, които не са заделени за конкретни цели. И а, Върховният комисар често споменава нашия принос, а чрез а, службата на ООН в Банкок също подкрепяме работата в Миянмар, обаче а, смятаме, че а, държавите членки а, са готови да дадат още подкрепа за това. По отношение на Северна Корея, да, миналата година имахме сериозно изслушване. Доста тежко е положението там и мисля, че би могло да е полезно за този дебат, както и за дебата тук в парламента, да се организира независима комисия за разследване, защото много често а, съседните страни а, също имат своите интереси там, така че е много важно ООН действително да може да излезе с много добър доклад по въпроса. По принцип докладите не са лоши, но е още по-добре да има независима независимо разследване. Оттам нататък по тематичните въпроси. Тази сутрин взехме решение комисията ни да изготви доклад по собствена инициатива за новите насоки, които се разработват в Европейския съюз по отношение на свободата на вероисповеданията. И може да е, е, се планира удължаване на е, работата на специалния представител по свободата на вероисповеданията, но доколкото разбрахме, има обвинени от няколко а, страни срещу а, специалния представител, за когато се твърди, че не е обективен, така че трябва да изразим своята подкрепа за него. Оттам нататък. Що се отнася до правата на хомосексуалните, бисексуалните и трансполовите хора, а, това е работа, която продължаваме а, е, да работим и на която продължаваме да настояваме. Нямаме допълнителни а, предложения за добавяне на тема или а, страна към вашата работа, но както виждате и в нашата резолюция, в доста големи подробности се работи. А, миналия път а, а, настояхме да се съсредоточите в Шри-Ланка и а, а, в крайна сметка вие подкрепихте а, една резолюция, инициирана от Съединените щати. На този етап, по отношение на следващото заседание, политическите групи в парламента не са заявили настояване на конкретна тема за това заседание. И накрая, когато присъстваме там като делегация, обикновено е много полезно това, че американският посланник там – е много активен. Е, Посланичката организира много заседания с останалите, много срещи с е, другите посланици и е, това ни дава много възможности да заявим каква е позицията на парламента, как работи Европейския съюз. И честно казано, мисля, че е доста тъжно това, че някои държави членки на практика пречат на ефективността на работата на делегацията на нашите делегации в Нью Йорк и в Женева, защото не всички държави членки смятат, че тази тема е тема присъща на Европейския съюз и много често предпочитат да работят двустранно и не подкрепят нашето участие като членове на съвета по правата на човека. За това се надяваме, че ще има подкрепа за нашата представителство в Женева. От там нататък има възможност е, да бъде поискано да се организират специални срещи с посланици в Женева особено там, където има различия по отношение на универсалните световните стандарти по правата на човекът. Например, сега, що се отнася до Етиопия, много добре би било да видим точно как смята Етиопия да участва в работата на съвета по правата на човек. Госпожо Вержия, по темата ли искате да зададете въпрос? Заповядайте. Микрофон за госпожа Вержия. Извинете ме, не бях за... включила микрофона си. Извинявам се на преводачите, казва госпожа Вержия. Не мога тук да кажа всичко, което мисля, за разногласията във външните позиции на Европейския съюз и в областта на правата на човека, мисля, че има достатъчно добри примери, които могат да ни послужат за тези разминавания. Искам да взема отношение само по една тема, която е обсебила съзнанието ми в момента. Това е Турция и процесът на мир там аз съм французойка, имаше страшни убийства във Франция. Всички, които се борят за правата на човека и тяхното опазване, трябва да обединят силите си извън разделенията и извън силите на манипулациите, ако ми а, позволите, за да се спрат тези процеси в Европейския съюз и в ООН, ако се обединим, можем да помогнем на Турция да напредне по пътя си. 30 години война, 40 000 убити, достатъчно е. Мисля, че е добре да чуем какво правите и какво възнамерявате да направите във връзка с Турция и положението на младсинствата там. Благодаря, госпожо Вержия. И една друга тема ми хрумна, може би накратко можете да вземете отношение, господин Торман. Миналия път проведохме поредица от отделни срещи, двустранни, включително с посланника на Израел, който много сериозно се оплака от отношението на Европейския съюз и на други субекти. Сега вече Израел не е в съвета по правата на човека. Има слухове, че може би те няма да приемат препоръката за всеобщ периодичен преглед те ще са първата страна, която ще го направи, ако това стане. Това, смятам, трябва да предизвика сигнал от наша страна. Първо ще е лошо за самата държава, а второ ще е лошо за функционирането на системата. Господин Тойерман, благодаря за вашите коментари и въпроси. Аз не мога да отговоря на всички от тях, но поне ще се опитам. Госпожа Декайзер Кайзер е, говори за релевантността на дискусиите в Женева, е, за това, което прави Европейския съюз следствие на тях, е, как се отразяват тези дискусии върху отношенията ни с съответните страни. Аз съм работил доста години на едното и на другото място и мисля, че напредък може да се регистрира. В миналото имаше известно усещане, че Женева е малко изолирана. Това, което ставаше там, въпросите, които се обсъждаха, не бяха част от нашата политика. Страните в Женева не винаги ни подкрепяха, защото ние някак обсъждахме прекалено фрагментирано само в столиците. А сега вече ние имаме многостранна политика, която е обвързана с двустранните срещи също така а, преди а, имаше едно усещане, че това, което правим там, няма връзка с това, което правим по принцип. И за това а, сега преминаваме към стратегическо планиране. Работим в тясно сътрудничество с колегите в отделни географски райони, така че това, което става в Женева да се превърне в неразделна част от нашата обща стратегия. Тъй, че това, което се обсъжда в Женева за а, Бирма, Миянмар да влезе в досиятата на нашите колеги, които развиват отношенията ни с тази страна. Това въжи и за други теми. Това, което правим в съвета по правата на човека във връзка с Сирия, има много тясна връзка с общата ни политика към тази страна. Вие споменахте писмото на швейцарския а, посланник в Нью-Йорк до а, председателя на а, съвета за сигурност и на 50 или 55 отделни държави. Това е писмо, което е индивидуална инициатива. Не са се присъединили 26 държави членки към тези инициативи. Идеята е да се реши въпроса не само с политическото положение, но и с търсенето на отговорност от лицата виновни за извършване на престъпление. Съветът през декември подчерта необходимостта от такава отговорност, като този въпрос трябва да се разисква от съвета за сигурност и също евентуално да бъде отнесен към Международния наказателен съд. Само, че съветът по правата на човека, както добре знаете, има природа различна от тази на съвета за сигурност. И за това тази тема ще бъде разисквана и в Женева. Много усилия в момента се полагат във вътрешен план, за да може нашият политически ангажимент към Сирия, ангажимента ни към правата на човека да бъдат подкрепени от особено хуманитарна помощ. колегите от комисията, които работят по хуманитарната помощ, могат да ви дадат детална информация за нея. Но господин Пинейро, председателят на анкетната комисия, неодавна изрази много висока оценка на това, което прави в тази връзка Европейския съюз. Беше поставен съюз, въпросът за финансирането. Госпожа Лох Билер го зададе във връзка с Бирма Миянмар. Да, има доста проблеми. Е, разходите на Върховния комисар за правата на човека е, растат, е, докато редовният бюджет, макар да е претърпял някои промени, не се преразглежда със същата периодичност. Вчера представители на ДЕВКО присъстваха на нашата среща, за която ви говорих по-рано. Тяхна работа е да е, осигурят е, е, допълнителни средства. Сега са отделени около 4 или 5 милиона допълнително за подпомагане, например, на анкетната комисия за Сирия, както и на някои други подобни органи. Ние се опитваме да гарантираме необходимата помощ Е, за работата на ООН в областта на правата на човека. Но разбира се, е, ние не сме без собствените си ограничения. Е, по Северна Корея, да, има голямо сходство на мненията. Има специален докладчик, но сега трябва да се направи допълнително усилие. Е, смятаме, че една независима комисия, независим орган е, много ще ни помогне. За специалния докладчик за е, религията и вярата, ние и тук смятаме, че работата е от изключително значение. На следващото заседание на съвета по правата на човека ще се занимаем с религиозните мълцинства, много важна тема. Въпросът за смяната на вярата за нас е, е също централен, защото правото на свобода на вярата и религиозното изповедание предполага правото да смените вярата си. И за това е от особено значение за нас, че специалният докладчик чрез своя доклад допринася за тези разисквания. За нас неговото участие е много важно. И последното за Турция. Въпросът зададен от госпожа Вержия. Тази е, ситуация няма е, да бъде е, разисквана в ООН, но разбира се, има и други форуми, на които може да се е, разисква е, положението, което вие споменахте. Има универсалния периодичен е, преглед, плюс няколко механизми за правата на човека, които се занимават с положението с, в Турция. Разбира се, Европейският съюз Европейският съюз в двустранен порядък също поставя тези въпроси. По последния въпрос, Израел, зададен от госпожа Лохбилер, е, миналия септември Израел е, изпратиха писмо до съвета по правата на човека в смисъл, че преустановяват сътрудничеството си и с съвета, и с Върховния комисар за правата на човека. Те са имали статус на наблюдател, но прекратиха сътрудничеството си. Освен това, има информация, че няма да участват в всеобщия периодичен преглед за това може да се съжалява. Европейският съюз е, е на категорична позиция, че всички членове на ОНЕ трябва да сътрудничат на механизмите за защита на правата на човека. Това послание го излъчваме ясно. Нали, дали ще има отделна точка в дневния ред на съвета, те първа предстои да се обсъди. Но от друга страна, всеобщият е, периодичен преглед е, има един ключов елемент, а именно всички страни да бъдат третирани еднакво. САЩ, Израел, Китай или Франция. Е, в този преглед всички страни се подлагат на периодична проверка. Така че решението да не се участва в механизма от страна на Израел е, жа... е нещо, за което може да се съжалява, а, защото ще наруши правилното функциониране на механизма, първо, и второ, смятаме, че това няма да е в интерес на Израел е, по, на различни нива е поставен въпрос пред израелските компетентни органи и се надяваме в Женева да бъде постигнато решение, което запазва интегритета на системата и е, което ще върне Израел в системата. За сега Израел е поискал отлагане на разглеждането на въпроса, което означава, че може би тази година ще имаме напредък в по-положителна посока. Благодаря, благодаря господин Тойерман. С това изчерпваме времето, което ни е отделено за тази тема. Е, със сигурност ще се свържем с вас е, е, за допълнителни контакти, когато подготвяме посещението си в Женева. Сега, последна точка от дневния ред. Господин Донски поиска да се занимаем отново с положението в Казахстан. този въпрос се поставя редовно в нашия дневен ред госпожа Кил Висен, докладчик в АФЕТ по доклада за Казахстан, също се присъедини към нас. Сега тук отново очакваме изказване на службата за външна дейност. Когато подготвяме е, своите заседания, винаги оказваме на службата, е, че е добре поне един ден предварително да ни бъдат съобщавани имената и длъжностите на хората, които ще я представляват на нашето заседание, за да мога да бъда достатъчно учтива, обявявайки тези детайли. Сега искам да помоля представителя на службата да ни запознае с ситуацията в Казахстан миналия ноември месец. Не, всъщност няма да повтарям е, или да предрешавам това, което вие ще кажете. Давам ви думата. Благодаря. А, аз се казвам Дерен Дере и съм а, е, в а, е, е, службата за Казахстан, в а, службата за външна дейност. А, съжалявам, че името не е било съобщено предварително. Положението в Казахстан се развива по начин, който увеличава нашите опасения. След процесите срещу работниците в нефтената промишленост през юни месец и съдебния процес срещу господин Козлов, той е лидер на нерегистрирана опозиционна партия Алга през октомври, една е, организация на гражданското общество, 9 е, е, вестника и 29 организации са предмет на действие и постановление от страна на прокуратурата с последваща забрана за дейността им. Това е много обезпокоително развитие. Върховният представител посети региона през ноември във връзка с министерската среща в Бишкек. Значи след министерската среща тя посети четири страни, включително Казахстан. Срещна се с външния министр и с президента Назарбаев. Във всички свои срещи тя е поставила опасенията на Европейския съвет в университета на Назарбаев е изнесла реч за отношенията между Европейския съюз и Казахстан и засегна правата на човека Търговските и економическите отношения и договарянето на ново сътрудни... споразумение за сътрудничество, както стана ясно от нейните изказвания и от заявленията на нейния говорител, не са без връзка с правата на човека, а за сега няма никаква промяна в тази политика. Както почитаемите евродепутати заявяват сами, след Заседанието в Астана през октомври месец на съвместната парламентарна комисия и на разискването в АФЕТ във вторник Имаше и е, резолюция е, от 22 ноември в пленарно заседание да се има предвид е, значението на Казахстан като партньор и като фактор на стабилност в региона, но това не пречи да поставяме своите опасения за правата на човека. Това е част от цялостните отношения. Именно в този смисъл върховният представител извършва цялостната си дейност. Така че правата на човека се преценяват цялостно, не само с оглед на това, което предприема правителството срещу напоследък независимите медии, както споменах, но и с оглед на свободата на религията. Това фигурира в всичките ни двустранни и други контакти с казахските партньори. Ние от много отблизо следим тези процеси. Благодаря. Мадам Държа. Благодаря. Мисля, че по никакъв начин няма противоречие в това, че продължавате да работите върху ролята на Казахстан като фактор на стабилност в региона. Ако се влушава положението с правата на човека, както се случва в момента, ако, да кажем, лидерът на опозицията бъде хвърлен в затвора за 7 години, това само по себе си представлява знак за дестабилизиране на страната. Така че колкото по-добре се защитават правата на човека, толкова по-силно се гарантира стабилността. Казахстан наскоро стана член на съвета по правата на човека. Затова в Женева се надявам, че ще можем да се срещнем с посланника на Казахстан и да настоим пред него да изпълни ангажиментите си, е, които е поел, а именно да води а, е, с примера си а, е, неговата страна да бъде водеща в региона със свой пример. Никол Кил Нилсен има думата. Благодаря, исках просто да реагирам Имала съм възможност да се изкажа и по-рано по въпроса за правата на човека в Казахстан. Владимир Козлов от повече от година е в затвора. Той е лидер на опозиционната партия Алга. Е, има, освен това, е, хора, които са се изразили, е, изказали в процеса и които са, за... по процеса и са заявили, че няма никакви основателни причини а, е, за това решение. Целта е просто правителството да заглуши е, легитимните гласове на гражданското общество и на опозицията. Така че случващото сте в Казахстан е доста сложно. Не може просто да се казва, така както често прави госпожа Аштън, обезпокоена, да се казва обезпокоена съм и прочие. Това не е достатъчно. Можем да се обезпокояваме колкото си искаме, но това няма да попречи на нещата да се влушат. За това трябва да се вземе предвид и новият а, договор за задълбочено сътрудничество и партньорство, който се договаря с Стана. Не може тук в парламента да приемаме доклад за стратегията в Централна Азия, който да засяга включително и е, Казахстан и е, също времено да има някои принципни пропуски, е, свързани с това, че сигурността на страната всъщност е свързана с сигурността на хората, на населението. Това се постига с зачитане на техните права, зачитане на правата на младсинствата и прочие. Затова съвсем не съм доволна от начина по който се случват нещата на ниво Европейски съюз. Европейският парламент ще реагира в един момент, това е ясно, но тук трябва да се каже, че когато един представител на опозиционна партия се изкаже в парламента, както господин Козлов, след което след това изказване бъде арестуван и хвърлен затвора, имаме много сериозно нарешение на правата на човек. както сме казвали и в други заседания, когато една страна е богата на ресурси, както е случаят с Казахстан – и когато по тази причина Европа работи върху търговските си отношения с тази страна, тогава тази страна има достатъчно възможности да бъде и богата в областта на правата на човека. И няма каквито и да било е, извинения е, за властите в Казахстан. Те разполагат с достатъчно ресурси и възможности за въвеждане на демократични мерки и за зачитане на правата на човека, на, на синдикатите и прочее, защото а, що се отнася до драмата на Гаузън, не знам дали правилно произнасям, казва ораторката, не става дума за правата на е, за протести на синдикати, които са довели до, до а, много тежки репресии, измъчване, убийства и прочие. Благодаря на Никол Кил Нилсън. Да, действително, вие много а, правилно а, настояхте Европейската служба на външ, за външна дейност да продължи много силно да настоява на нашите позиции а, и в пленарна зала в Страсбург а, се, чува, та, подо, се чуват подобни критики, че госпожа Аща не е достатъчно просто да повдига въпроса и да говори през, пред университетски студенти. Тя трябва много твърдо да се изказва по този въпрос. В Германия винаги настояваме да се говори много твърдо по правата на човека. Казахстан е богат на природни ресурси, има е, търговски интереси там, може да има търговски интереси в Афганистан. Е, когато критиките, които се изказват, са конструктивни, те не могат да се разглеждат като заплаха за отношенията. Давам ви думата съвсем за кратко. Благодаря. Ще подчертая само, че е, госпожа Върховният представител в публичните си изявления много категорично постави въпроса. Е, това е правено редовно е, през последната година, след събитията от 2011 година. Също така декларации прави и нейният говорител след като се образува съдебното производство срещу господин Кослов и говорителят за отношение и госпожа Аштан изразиха опасение, че е, процесите са политически мотивирани. Тя не само говори пред университети, а публично и в частен порядък е, непрекъснато застъпва тази позиция. Тя в никакъв случай не се различава от позицията на Европейския парламент. Във връзка е, резолюцията на парламента от март 12 година и от ноември 12 година ние в никакъв случай не подценяваме тежестта на положението с правата на човека и за това много се радваме и на сътрудничеството си с Европейския парламент и много имаме, се радваме, че имаме възможност да обсъдим това сега в лична среща. Благодаря. обявявам следващото заседание на комисията на 20 и 21 февруари тази година. Следващата част на нашето заседание е при закрити врата информация за е, деветия поред диалог за правата на човека между Европейския съюз и Африканския съюз. Приканвам всички, които нямат право да участват в закритото заседание, да напуснат зала.